и улеснява работата на активните неправителствени организации. Благодаря. Много благодаря. Приключваме дебатът по тази точка от дневния ред. И а, следваща точка от дневния ред е, е устен въпрос към комисията за положението а, в областта на долното течение на а, река Йордан. А, въпросът е зададен от Кадуин Де Кастро. А, давам му думата за две минути. Благодаря ви, господин председател. Река Йордан е от огромно значение не само за природата, а и за земеделието и има исторически стопанск друго значение. И наистина голяма част от сладката вода в долната част на реката се отклонява всяка година и това носи опасност за пресушаване на реката. Намаляват се водните ресурси. Американския сенат, различни форуми са обсъждали този въпрос по река Йордан. Ние също поискахме становище и на държавите членки, за да се обсъди евентуална помощ за здравяване за оздравяване на долното течение на река Йордан. Благодаря на тези, е, които е, се включиха. Трябва да се разработят е, планове за действие в рамките на политиката за добросъседство. На първо място трябва да се предприеме едно съвместно проучване на положението, долното течение на река Йордан и трябва правилното водоснабдяване да отговаря на потребностите на населението от този регион. Това наистина е от огромно значение, за да се постигне траен мир и устойчиво развитие в този район. За това ние приветстваме възобновяването на преговорите между Израел и Палестина Нашето желание е да се постигне възможно най-бързо ефикасно сътрудничество между местните власти и гражданското общество в съответните държави, така че да се спаси този регион не само заради символичното значение на реката, а и за подобряване на жизненото равнище на населението. Е, господин Фили от името на комисията за 3 минути. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря ви за тази възможност да обсъдим критичното положение в Близкия изток. Водните ресурси са сериозен проблем в региона. Искам да ви уверя, че има недостиг на вода в региона, влушава се качеството на водните ресурси, положение, което допълнително ще се влуши от измененията в климата. Знаем какво може да е въздействието на това върху местното население, околната среда и регионалната сигурност. Според Европейския съюз водата е много важен приоритет, е, който изисква регионално решение. Както знаете, Европейският съюз призовава за взимането на бързи мерки за сключването на мирно споразумение между Израел и Палестина. Водата е един от последните оставащи въпроси да бъдат решени заедно с границите, Иерусалим, беженците и сигурността. Съюзът отчита спецификата на басейна на река Йордан и долното течение. Нуждаем се от по-ефикасна стратегия за управление на водите, включително и на притоците. Ето защо ние провеждаме редица дейности на национално и регионално равнище с нашите партньори. Ние подкрепяме такива реформи и политики, които насърчават устойчивото управление на водите. Чрез европейската политика за добросъседство и други мерки, Съюзът помага мерки с изграждане на доверието, насърчава трансграничното сътрудничество и обединяването на водните ресурси. Дейностите на Съюза са насочени към изграждането на капацитет на различните органи, свързани с проблемите на водите и на потребителите, събирането и обмена на данни, пречистването на отпадните води, мерки за опазване на водите, включително изграждане на водни мрежи и ефикасни системи за напояване. Съюзът е насочил вниманието си както към търсен, така и на предлагането във водния сектор и създава условията, които ще позволят комплексно управление на водните ресурси в бъдеще. Съюзът не сам в това начинание. Държавите членки и други донори също играят своята роля. Ние реализираме тясно сътрудничество с тях, за да осигурим допълняемост на действията. Сега от името на политическите групи. Първо госпожа Краца от името на НП. Благодаря, господин председател. Това е много положително, че изобщо обсъждаме, вече обсъждаме този въпрос в Европейският парламент. Има на лице проучване за долината на река Йордан и за качеството на река Йордан, което призовава за подобряване на положението. Говорим за културното наследство, говорим за ресурс, който е важен за местно население и за наследство, което е важно за милиони хора в целия свят. Това има значение за местната економика, за местно население. Знаем, че съществуват проблеми и искаме да се мобилизират усилията за защита на река Йордан. Както господин комисар спомена, Европейският съюз е готов да помага. Обсъждали сме този въпрос и сме готови да насърчаваме и сътрудничеството на регионално равнище. Защото достъпът до ресурсите на крайречните държави е много важен. Те трябва да споделят отговорността за решаване на съществуващите проблеми. Споменава се генерален план, разработен от Израел, а също така предстои е, размяна на информацията за най-добрите практики. Важно е също така да се отбележи, че съществуват съвсем реални опасности. Не само опустеняването и замърсяването, но също така загуба на биоразнообразието и други подобни. Само с регионалното сътрудничеството ще може да предотвратим тези отрицателни тенденции. Трябва, може би, да се създаде специална комисия за река Йордан и по-специално за долното течение на река Йордан. Комисия, която да се състои от представители на крайречните страни Йордания, Сирия, Израел и палестинската автономия, а могат да бъдат представени и други крайни страни, като Ливан и Сирия. Надяваме се, че в пленарна зала ще бъде подкрепена тази резолюция, за да може ясно и високо да се чуе гласа на Европейския парламент. Сега от името на социалисти и демократи за две минути господин Кайзер. Благодаря, господин председател. Наистина положението в региона на река Йордан и Мъртво море е не сериозно, защото ако не се променят нещата, реката ще пресъхне. Не, не става дума за регионално или международно движение, което ще спре това развитие, а положението ще доведе до значителна загуба не само за биоразнообразието, а за световното наследство, в този регион. Всъщност, аз искам да приветствам дейността, инициативата, наистина забележителна инициатива на Friends of the Earth in the Middle East, една неправителствена организация, обединяваща кметовете от Израел, Палестина и Йордания. Така че да обсъждат заедно ситуацията в този регион. И това сдружение на кметовете е осъществило доста интересни изследвания какви мерки могат да се предвидят, сухи туалетни да речем, или промяна на използваните методи в земеделието и други мерки. И има много възможности, които а, могат да се осъществят. А, така че дебатът не е на политическо ниво и смятам, че всеки би подкрепил подобна дейност. Но бих искала Европейския съюз, комисията а, да а, се опрат на а, този доклад. А, в своя план за действие има един параграф, параграф Е, който според мен има огромно значение. Там се казва, че и израелските поселения наистина свръх експлуатират водния ресурс на реката. И тук отново стигаме до политическия дебат. Благодаря ви, господин председател. Госпожа Парванова за две минути. От името на либералите. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Като заместник председател на комисията на асамблеята Евромед по околната среда и водите, аз успях да видя колко драматично е положението по река Йордан по време на посещение на място провело се през февруари. Аз бях докладчик на специалния доклад за положението по река Йордан. В доклада бе очертано, че всички съседните страни, Израел, Палестинската страна, Сирия и Йордан, трябва да намерят решение на проблема с неравното разпространение на водата и да спомогнат за опазването на околната среда за едните поколения. Първата стъпка очертана в нашия доклад е, че Израел и Палестина трябва да се споразумеят взаимно за общи данни за разпространението на водите като изходна точка на преговорите. Тъй като двете страни предоставят различна статистическа информация до момента, основно наше заключение бе, че трябва да се изпълни план за взаимно управление и вземане на решение на равни начала и съвместно управление на водните ресурси в региона. Смятам, че препоръките от нашия доклад са от области, където Съюзът наистина има опит и може да окаже активно участие и да павира пътя към бъдещото партньорство между заинтересованите страни. Правят се усилия да се подновят дискусиите за сключване на мирна спогодба. Ние сме задължени да не използваме положението по поръчат на река Йордан за политически и идеологически цели. Надявам се, че дебатът днес ще е в интерес на всички страни в региона и ще доведе до конкретни безпристрастни заключения за активна роля на Съюза в намирането на бъдещи устойчиви решения. Благодаря госпожа Маргарет Алкен от името на Зелените за минута и половина. Благодаря, господин председател. Ще искам да се присъединя към това, което казаха преждеговорившите. Мнозина забравят колко трудно е също да се даде необходимата част от отговорностите на палестинците 60% от а, е, а, е, ивицата Газа от 67 година насам е а, е, окупирана. 45% се предвиждат за природни резервати. Т.е. тези зони а, са изключени. И проблемите да, до на река Йордан не могат да бъдат решени е, защото е, поради военните действия като че ли забравяме какво трябва да се прави за реката. Палестинците а, е, са длъжни а, да на, на, привлекат вниманието върху този проблем а, и върху своите проблеми. Но, а, а, разбира се, палестинската власт не може да направи нищо, защото нейните ръце са вързани трябва, би трябвало е, те да имат възможност да поемат своята част от отговорностите, да се намери глобално цялостно решение, е, в което включва и политически елементи, не само Израел, Сирия и е, Йордания. трябва да се даде възможност на всички да участват в решаването на проблема. Господин Танок, за една минута. Въпросът е много сложен. Обсъжда се правото за използването на ресурсите на реката. В квартета се използва, се подкрепя решението за създаване на две страни. Ние трябва много да внимаваме да не повлияем отрицателно върху деликатните преговори, които се водят в момента в Вашингтон. Тук госпожа Декайзер, като говори за, европейските, за израелските колонисти и използването от, тях на водите, изпраща точно неправилен, грешен сигнал по този въпрос. Използването на река Йордан е въпрос, който засяга не само палестинците и Израел, а има някои, които обаче се опитват и тук, и другаде да, е, е, да експлуатират този въпрос, да подкопават израелската, позицията на израелската държава. Сега господин Мер от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Госпожа Кейзер оцени по този начин на нещата, но в мирното споразумение е посочено, че трябва да се работи за да се защити околната среда и да се подобри положението по долното течение на река Йордан. И всъщност Израел не спазва това, което е подписал. През 2008 година президента Ширак лансира един апел по отношение на река Йордан. Европейския съюз подкрепи този призив и би е, трябвало да се е, създаде един тристранен е, форум, който да предприеме съответните политики за възстановяване на екологичното равновесие в този район. По време, по цялото долно течение на река Йордан. Израелските колонисти окупират, са окупирали този район и използват незаконно водния ресурс, което добавя допълнителни проблеми към проблемите, свързани с екологичната устойчивост. Има също, е, през 2011 година ще се започне пречистване на отпадните води и се надявам, че Европейския съюз ще подкрепи идеята за създаване на е, такъв форум. Mulțumesc mult, domnule președinte. Dezbaterea de azi asupra situației е, Благодаря, господин председател. Дебатът на тема положението по поречието на река Ордан е важен за моята група. Относно казаното от госпожа Роди Краца, искам да кажа, че аз приветствам нейното изказване. Екологичните организации непрекъснато повдигат въпроса за деликатното екологично положение в този регион. Това е река, която изглежда пресъхва, затова можете да прочетете и в пресата. Но независимо от положението, християните продължават да бъдат кръставани в водите на река Йордан. През 2011 е възможно да пресъхне реката изцяло, което ще пагубно за мъртво море и за околната среда като цяло. Местното население ще пострада от това, ще имаме екологична катастрофа. Колегите споменаха и друг проблем, който изисква спешно решение. Положението на тази река е много важно за сътрудничеството в региона. Не трябва да се стигне до там, че една държава да използва водите изцяло и да ограбва останалите държави от водни ресурси. Река Йордан може да се превърне в символ на економическо и културно сътрудничество, но за това трябва да има политическа воля, разбира се. За съжаление, водните ресурси представляват все още нерешен проблем в този регион. Благодаря, господин председател. А, бих казал на господин Танок, че съвсем а, не помага а, а, а, когато а, заселниците а, се заселват места, където има добро а, водоснабдяване и това лишава палестинците от а, пресна вода. И, Йордания е лишена а, а, от, а, и други страни се лишават от вода, тъй като 98% от водата на река Йордан се отклоняват от Израел и от други страни. Става дума за а, четири страни, включително и западния бряг на река Йордан. Ако а, се а, упражнява контрол, ако, ако се управлява водното стопанство правилно, може да се задоволят всички нужди, економически, културни и религиозни. Не бих казал като вас, господин Танок, че всичко, което по някакъв начин критикува някои действията на Израел е, е, атака срещу държавата Израел. Е, Friends of the Earth, приятелите на земята, на един неодавнашен семинар, е, организиран от моята група, социалисти и демократи, заявиха, че река Йордан по-рано е вливала 1 милиард и 300 милиона кубически метра в Мъртво море, а сега е намаляла този, е дебит на няколко на 100 милиона. Госпожа Тайн за две минути. Благодаря ви, господин председател. Е, бих искала да се върна към всички упреци отправени вън и извън парламента. Каза ни се, че не е подходящ момент за да се обсъжда този въпрос след възобновяването на преговорите. Искам да отхвърля тези упреци. Ние сме започнали да обсъждаме този въпрос без да знаем, че мирните преговори ще бъдат възстановени. От началото на 90-та година е важен за нас този проблем. За какво става дума? Искаме да спасим тази река и по-специално долното и течение защото на практика там има само отпадна вода и след няколко години реката ще загине, ще е мъртва в тази си част. Казва ни се, че Йордания, Палестина и Израел се третират на равна нога. А всъщност палестинските власти нямат никакво влияние и нищо не могат да направят на място. Така че е, е, каза се също така, че тази тема е политическа и ако 75% от е, сладката вода се използва от Израел и не остава на практика вода за палестинците, този въпрос е записан и в споразумението от Осло. Палестинците се опитват да копаят кладенци, но те се унищожават и на практика Израел има монопол. Благодаря ви. Госпожа Кил Нилсен за една минута. Драги колеги, преди няколко месеца се срещнахме с едно сдружение, в което участват йорданци, палестинци и израелци. Изготви се отличен доклад за положението а, и състоянието на река Йордан. Европейският съюз, който предоставя значителни средства за проекти в Близкия изток, ще участва по-активно в изготвянето на план за спасяване на реката крайречните държави, като Сирия, Йордания, Израел, отклоняват по-голямата част от водния ресурс, а само 5% остават за палестинците израелските е, заселници е, употребяват, консумират е, пов... 6 пъти повече вода, отколкото палестинците в този регион. И разширяването на тези колонии с прекрасна зелена растителност, всичко това трябва да бъде преустановено. Опазването и е, справедливото е, разпределение на водния ресурс в този регион трябва да бъде приоритет. Е, Давид, лепта. Сега господин Давид за две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, екологичната катастрофа продължава. Разбира се, тя е извън територията на Европейския съюз, но засяга всинца ни ни необходимо е устойчиво развитие на района. И това е понятие, което не признава граници. Проблемите са проблеми на планетата. Такъв е и проблема на долината на река Йордан. Проблем, който засяга цялото човечество, а не само уния, които живеят в района. Значи трябва да мислим глобално и да действаме глобално. Именно това се опитваме да направим и ние тук. Европейският съюз трябва да а, помогне на а, а, този район, за да може района на, на долното течение на река Йордан да не бъде в такова трагично положение. Съществува а, Евромед, а, Евромед а, съществуват фондове, а, сред, начини за финансиране и делегацията, която аз председателствам за отношенията с страните от Машрек, много внимателно ще следи положението. Ще се опитаме да помогнем на местните власти, на местните правителства. Но има два въпроси. Първо, създаването на комисия за управление на долината на река Йордан с представители на всички страни, които използват водите на река Йордан. И тук Европа може да помогне като сподели своят опит, е, примерно натрупан от Международната комисия за река Рейн. Можем също да споделим е, добри практики, опитът натрупан в различни страни. Трябва да насърчаваме е, групите, неправителствени организации като приятели на земята. В по-широк смисъл Необходимо е да подпомагаме и изтъкваме нуждата от мирно сътрудничество. Трябва да приветстваме фактът, че се възобновява прекия диалог между Израел и палестинските власти. Нещо, което приветстваме. Благодаря. Госпожа Сеналова за една минута. Е, проблемът за засушаване на река Йордан е много сериозен регионален проблем, който оказва въздействие в цялата екологична система и здравето на живеещите в този регион. И наистина има нисък капацитет за правилно управление. И що се отнася до използването на водата 98%, както казахме, се отклоняват и дебитът значително е паднал. Този екологичен проблем е, води и до политически проблеми. Водата не е само източник на конфликт, може да даде пример и за добро сътрудничество в този регион споделени ценности, това в крайна сметка може да доведе до по-голям успех, отколкото преговорите край масата. Госпожа Бенараб Ату за една минута. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, драги колеги, постепенното засушаване на ръка Йордан е последица от драмата, която преживява Палестина. И това наистина е един политически въпрос. Е, Световната банка казва, че милиони и половина жители от този регион не разполагат, не, не могат да хлорират водата. Освен това нямат и а, достъп до водния ресурс, особено след бом, последните бомбардировки. След атаките 90% от водата, с която разполага населението, не е годна за консумация. Огромни количества вода, която не може да бъде третирана, всъщност се излива в Средиземно море. Госпожа Аштън многократно посети ивицата Газа, но къде ще се намери политическата смелост да се изиска Израел да спазва изискванията, които ние предявяваме? И не трябва само е, израелските колонии да се ползват от този ресурс. Трябва да се прекрати а, споразумението за асоцииране с израелското правителство, след като то остава глухо за тези е, изисквания. Без справедливост няма да се постигне мир. Ms. my, my attention was diverted for just one minute and you took advantage. значи, госпожо, отклони ми се вниманието за малко и вие се възползвахте от това, като прехвърлихте времето си значително. А сега давам думата на госпожа Бенова за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар. Не чухме какво е положението на река Йордан, където има огромни екологични, която има огромно екологично, економическо и стратегическо значение. Злоупотребата с река Йордан не е приемлива, не може да бъде търпяна. Водите на реката се отклоняват не само от Израел, но от страни като Ливан и Сирия. Те замърсяват реката. И е, екологичната система е почти изцяло унищожена. И то вече от десетки години. Факт е, че Израел и арабските страни в района не могат да стигнат до е, споразумение за съвместното ползване на реката. Затова мисля, че Европейският съюз трябва да се намеси, например, като постави условия за отпускане на финансиране за проектите в, е, в района, е, условието да бъде да бъде се санирана река Йордан. Госпожа Сабо. Тук ли? Госпожа Сабо изглежда не е тук. Господин Хоуит за една минута. Благодаря. Конкуренцията за вода може да влушава и да поражда конфликти. Тя е водила до редица конфликти между Судан, Сомалия, на други места и даже тук, по поречето на река Йордан. Възстановяването на реката може да увеличи шанса за мир. Тази река е важен символ за исляма и за християнството. Река Йордан е била пресечена от израелтяните и тук се е случило чудото Исус е ходил по вода. Не трябва да се стигне до друго чудо, за да се опазят тези води в името на хората по региона и за идните поколения, които трябва да живеят в мир и благоденствие. Сега имаме трима записали се по председател на спонтанни изказвания. Башеско, Меншо и Мелцер. Има ли други желаящи? Няма други желаящи. Господин Басеско. Благодаря, господин председател. Резолюцията за река Йордан, ако не е балансирана и безпристрастна, няма да помогне много. Вероятно този въпрос може да се, с този въпрос може да се занимаем в края на мирния процес, защото иначе може да застрашим самия процес. Много важно е регионалното сътрудничество, но особено важно е постигането на мирно споразумение. 61 от 96-те проекта, които се в момента изпълняват там, се изпълняват с участието на Израел. Много от тях се засягат въпросите за водите, но не и въпросът за река Йордан. și de securitate internațională, acestea fiind interconectate. Eu cred că dezbaterea de față trebuie să se refere în primul rând la salvarea fiicei. Има връзка между нещата и аз смятам, че тази дискусия трябва да доведе до оцеляването, физическото оцеляване на реката. И не можем да осъждаме едната или другата страна. Смятам, че линия Е от проекто резолюцията не е тясно свързан с темата. и е, може да се стига до нежелани последици. Европейският съюз Искате да участвате в спонтанното изказване или да зададете въпрос? Господин председател, знаем, че положението в Близкия изток зависи до голяма степен от река Йордан и нейното стратегическо положение. Може да се надяваме, че тази река ще допринесе за мирния процес една от причините, поради които Израел отказва да предаде голайските възвишения е Сирия. Ако Сирия продължава да замърсява водите на река Йордан, това ще доведе само до влушаване на положението в региона. Реката се влива в мъртво море, което ще доведе наистина до влушаване на конфликта. Трябва сериозно да помислим как да подходим към положението. Господин Кайзер и госпожа Неделчева. Господин Кайзер за една минута. Благодаря, господин председател, е, че ми давате възможност да доизясня един въпрос, който не можах да представя убедително поне преди малко. Що се отнася до експлуатацията на свръхексплоатацията на водния ресурс от колониите, е, препращам колегите е, към доклада на Евромед, където е, се цитира доклада на Световната банка е, и доклада на Amnesty International, доклади, които точно посочват конкретните цифри. 4-5 пъти повече потребление от Израел. Това са фактите. Моля да ме извините. Госпожа Недалчева, за една минута. Европейският съюз е отговорен партньор и в рамките на своята външна политика носи споделена отговорност за случващото се в света. Като донор в финансирането на проекти за развитие в Близкия изток, както и активен участник в близкоизточния мирен процес, европейският съюз и в частност европейският парламент трябва да определят своята стратегия и възможен принос за възстановяването на река йордан така че тя да запази своето значение като източник на живот за региона. само преди месеци от неправителствената организация приятели на земята в близкия изток предупредиха че река йордан може да пресъхне до една година ако страните от региона не предприемат действия. спадът на нивото на реката влачи след себе си и последици за цялостния климат и пейзаж в региона. ситуацията е реална заплаха за осигуряване на прехраната охраната на населението от региона където напояването е затруднено. освен чисто прагматичния поглед към тези проблеми нека не забравяме че река йордан е силен духовен символ. основна черта на европейския съюз е балансът между ценностите и прагматизма. в този смисъл нека продължим да бъдем отговорни политици и чрез грижа за река йордан още веднъж покажем нашия уникален европейски подход. благодаря. От името на комисията, господин Фюле. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Трансграничните предизвикателства изискват общи усилия. Парламентът справо обръща внимание на необходимостта от сътрудничество по този въпрос. Съюзът насърчава духа на сътрудничество, който е необходим за решаване на водния проблем в Близкия изток и е застъпник на решаването на проблемите коренно, а не само симптоматично. Искам да потвърдя, че Съюза ще продължи да оказва принос към усилията да се преодолее водния дефицит в региона и да се осигурят чисти водни ресурси, като се опазва околната среда и се гарантира питейна вода за местното население. Съюзът ще продължи да подкрепя такива начинания, които ще доведат до бъдещото възстановяване на река Йордан и евентуалното създаване в бъдеще на обща система за управление на речния басейн, ако това решат страните от региона. Съюзът ще насърчава трансграничното сътрудничество по водния въпрос между различните държави в региона, като допринася за изграждането на доверие. Необходими са сериозни усилия от самите страни в региона, за да се намери баланс при използването на водните ресурси. Това касае не само отделните държави, правителства, но и гражданското общество. Устойчивото управление на водните ресурси е предизвикателство за всички нас. Благодаря. Благодаря, господин комисар. С това приключва дебата. Гласуването е утре. Заседанието ще продължи в 6 часа с въпроси към съвета.